Okay, we finished earlier after the trade partnership and uh, Giacolino. Then... Ladies, gentlemen, colleagues, uh, shall we get started? It's... Uh... Госпожи и господа, можем ли да започнем? Вече е 9 и 10. Имаме доста натоварена програма. И така. Нека започнем. Дневният ред го имате. Предлагам две промени, две изменения. 24-та точка и 18-та ще ги отложим за следващо заседание. Точка 18 бе доклад за Китай. Това е поискано от докладчика госпожа Десарнес. А точка 24 е посветена на многогодишната финансова рамка. По искане на господин Камал също я отлагаме. Позволете обаче да ви привлека вниманието към следното. Като изтегляме тези две точки от дневния ред, оставаме с 24 точки включително и разговора с господин Паскал Лами. Това ще бъде и изслушване също и с комисаря Де Гухт за акта. Имаме и заседание на координаторите, което ще рече, че ще трябва много строго да спазваме предвиденото време. Протоколите от заседанието от януари месец са пред вас и ще ги приемем, освен ако нямате някакви коментари, които да направите преди края на заседанието, заседанието и както винаги заседанието се предава в ефир с изключение на закритото заседание на <clears throat> координаторите. Разпространени са материалите предварително. Тези от вас, които проявяват интерес по някоя от точките, могат да изпратят своята молба до секретарията. Сега минавам по същество. Обръщат ми внимание, че имаме нов член на комисията. Госп... Това е госпожа Бадия. Вие всъщност се присъединявате към една от най-натоварените комисии в този парламент. Първата тема по същество е етап на развитие на текущите тристранни преговори и постигнатия напредък. Най-важното тук е регламента за чуждестранните инвестиции и съответните договори. Аз съм докладчик по тази тема. Вчера бе петата тристранна среща в сградата на съвета. Има добри новини. Макар, че ги споделям с известно притеснение. За първи път съветът при това датско председателство, показва гъвкавост и готовност за постигане на предък и търсене на компромисни решения с парламента. Има внесено предложение от нас, това стана преди няколко седмици. Отклика от страна на съвета не бе негативен и се договорихме да се обърнем с искане към комисията. Тя да влезе във връзка с съвета, за да намери балансирано решение между двете страни и да излезе с приемливо компромисно предложение. Така че няма определена дата за новата тристранна среща, но ние се чувстваме уверени, макар и с известни оговорки, що се отнася до положителното развитие по тази тема, която твърде много се отлагаше. Пета точка. Дейност на групите по мониторинг. След последното заседание няколко от тези групи бяха сформирани. Включително за Меркосур. Докладчикът е господин Жан Лок Суста, който не е тук. Централна Америка също така. Пабло Шаубърс е докладчик, но не е тук, доколкото разбирам, но ми казва, че госпожа Корея може да го замести. Благодаря, господин председател, Добро утро на всички. Исках да взема думата от името на господин Пабло Салба, който ме помоли съвсем накратко да ви предоставя актуална информация за заседанието на групата за Централна Америка. Вчера се проведе второто заседание на групата за мониторинг на Комисията по външна търговия, която се занимава с Латинска Америка. Имаше посланици от Гватемала, беше представена от Шарже Дафера, също така Некрагла, Коста Рика и Панама – бяха представени от Централна Америка. Господин Янеш беше докладчик. Имаше и представители на различните политически групи на това заседание. Господин Салба подчерта колко е важно да има сътрудничество по отношение на първото регионално споразумение, като подчерта колко важни са търговските аспекти и предимствата, които те носят за развитието и колко е важно това споразумение за двете страни по него. Взеха думата различните посланици, включително и този на Коста Рика, който сподели, че това споразумение е повратна точка, тъй като създава възможности за интеграция и взаимно изгодни отношения. И се бе изразена надеждата бързо да влезе в сила. Съветът ще реши през май дали да подпише това споразумение, за да може и парламента да се произнесе по-късно Посланиците споменаха, че не би имало проблеми с ратификацията и проявиха интерес по прилагането, условното прилагане на четвърния, четвъртия раздел от това споразумение. Става дума за споделените отговорности. И бе споменато, че споразумението е изчерпателно, що се отнася до преките чуждестранни инвестиции и развитието на търговията. Необходимо е то да бъде прецизирано и приключихме като казахме, че това споразумение ще бъде чудесно и за двата региона и ще бъде първото споразумение между два отделни региона и се надяваме то да бъде пътеводна звезда. Благодаря. позволете да кажа нещо за вече сформираните групи за мониторинг. А, що се отнася до групата за САЩ, тъй като аз съм докладчик, ще кажа, че имах разговори с комисията по външно-търговски отношения към Американската търговска камера. Другите членове на групата бяха осведомени от мен какви виждания бяха изразени от представителите на американските субекти. Еквадор и Боливия. Учредителното заседание също бе проведено. Господин Шолц е докладчик, но все още не е пристигнал. Казват ми, че господин Казак би искал да каже нещо за неговата група за мониторинг. Uh, Благодаря, господин председателю. Ние първото заседание на групата вече бе проведено Европа и Япония. Обсъдихме организационни въпроси, решихме да се срещаме четири пъти в годината, като привличаме различни заинтересовани страни от японското посолство, гражданското общество там. Нашият колега от комисията обстойно ни запозна с постигнатия напредък и парламента трябва да излезе с резолюция по тях преди срещата на високо равнище ЕСЕ Япония, която трябва да се проведе преди край на 2012 година, резолюцията би трябвало да представи вижданията на парламента за това дали трябва да започнат преговори за споразумение за свободна търговия. Определят се приложното поле на това споразумение и в края, до края на март трябва да приключи. Япония настоява това да стане в отговор на споразуменията между Европейския съюз и Южна Корея и предвид катастрофата през март 2011 година. Има известни разминавания между европейските и японските позиции, откакто бе е, издаден първия доклад от октомври 2011 година, що се отнява до обществените поръчки. Бяхме осведомени, че групата на високо равнище е намерила успешни решения и преговорите по многостранното споразумение също се предполага, че ще преодолее някои а, спънки, така че ние очакваме да продължим а, работата и заседанията на нашата група и да а, следим какъв напредък се постига по преговорите. Благодаря. Очевидно, вие смятате, че очаквате положителен резултат от тези разговори. Да, помолихме комисията да даде своята оценка и те казаха, как да се изразя, умерени оптимисти са. Да, изключително дипломатично казано. Благодаря. Нека сега да продължим с шеста точка. Шеста точка включва търговските аспекти на източното партньорство. Това е доклад по собствена инициатива на нашата комисия. И пред нас вече е представен от доклада от нашия докладчик господин Милослав Рансдорф. Както знаете, е, в е, момента Съединените щати водят преговори с повечето от нашите е, източни партньори. Това означава, че там ще се изключат много важни споразумения, които се стремят към разписването на много подробни а, споразумения. Проекто доклада е пред вас и сега давам думата на докладчика, нашия колега Милослав Рансдорф. Благодаря ви, господин председател. Най-напред искам да се извиня, че докладът е малко по-дълъг от обичайното но предполагам, че този въпрос е изключително важен за развитието на нашите търговски взаимоотношения с източната част от континента. Това, което искам да кажа е, че може би някои от вас не са запознати с факта, че източното партньорство включва 6 държави, които принадлежат към източното съседство Украина, Беларус, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. Имаме голямо разнообразие в тези страни. Те са много различни една от друга, както и економическото им състояние. Европейския съюз води преговори за асоцииране с всички източни партньори. Всички преговори са в процес на развитие с изключение на тези с Беларус. Ще обясня в малко повече подробности, малко по-късно разликите между отделните държави. Тези споразумения за асоцииране ще постелят пътя към едни много важни търговски споразумения, е, като в крайна сметка целта е да се създадат задълбочени и всеобхватни свободни търговски зони, които да обхващат всички територии както и да се постигне регулаторно сближаване, т.е. да приближим европейското законодателство към източното партньорство, към нашите източни партньори, включително и към Беларус. Сега ще навляза малко повече подробности в по-отделните държави в източното партньорство. Сега, що се отнася до Украина? Но тук преговорите по задълбочените съобхватни търговски зони са практически приключени през изминалата година, през 2011. споразумението за асоцииране обаче все още не е подписано тъй като има разнобой в рамките на Европейския съюз във връзка с политическата ситуация в Украина, т.е. по-скоро има несъгласие с начина по който се развива политическата ситуация. Тук се натъкваме на определени трудности и ограничения и в своя доклад аз предлагам разглеждането на по-скоро условното прилагане на тази всеобхватна и задълбочена зона. Споразумението, ще, което ще бъде изготвено и подписано от Европейския съюз, ще доведе до повече просперитет в Украина и там ще се стигне до по-благоприятно развитие. Има огромен економически потенциал, който може да бъде използван правилно от Европейския съюз. Например, миналия път посетих в Украина едно огромно предприятие, където в миналото са работили 60 000 души, докато сега работят 2 души. Това е много модерно предприятие, много добре подготвено, но сега няма задълбочени производствени програми. Много е важно да се приеме добре економическата ситуация в Украина. За Грузия и Молдова какво можем да кажем? преди се водят преговори с тези държави, с задълбочените и всеобхватни търговски зони. Преговорите ще бъдат подновени в обозримо бъдеще в някои от следващите седмици. Трябва да подчертаем, че в тези страни продължават економическите и социалните реформи. Те трябва да продължат с тези реформи, за да можем да приключим преговорите без голямо забавяне. Проблемите в Молдова са най-вече свързани с, бих казала, политическия живот и с целостта на територията. Съществуваха проблеми с руската армия в миналото, но те вече са заличени, но така или иначе продължават проблемите с целостта на територията. Тук имаме същия проблем и с Грузия, тъй като централното правителство контролира само определени части. Но така или иначе Грузия направи доста голяма стъпка напред в някои аспекти от своето економическо развитие, например в енергетиката. Благодарение на някои кредити те започнаха изграждането на някои електрически централи в момента изнасят електрически ток към съседните държави, така че там имаме а, възможност за економическо развитие. В Армения Съвета обяви започването на преговори за търговска зона с Армения, щом като беше изпратен моят доклад за превод. Сега съответните части на доклада които се касаят Армения, ще трябва да бъдат променени именно заради промяната в ситуацията и започването на преговорите. Надявам се, че уважаемите колеги от комисията ще ми помогнат да променим тези части от текста и да включим някои изменения, така че той да отговаря на действителността. Надявам се, отворен съм за дискусии, така че се надявам вие да внесете изменения към моят доклад в тази му част. Сега искам да изтъкна, че по време на първия обмен на мнения през миналия декември, комисията ни информира, че започването на а, тези преговори за свободна търговия с Армения а, не могат да бъдат очаквани твърде скоро. Два месеца по-късно видяхме началото на преговорите без обаче да получим никакви предварителни индикации в Комисията по външна търговия, че това ще стане. Така че се надявам за в бъдеще Европейската комисия да бъде солидарна с нас Надявам се да получаваме информация тук в Европейския парламент за тяхната работа, за техните усилия. Надявам се, че тяхната работа ще бъде споделена с нас, така че ние да можем да отразяваме тези важни моменти в нашите дейности. Азербайджан. Азербайджан е малко по-различен случай – защото Азербайджан генерира 70% от БВП на Кавказския регион. Тоест, те са много силен генератор на економическо развитие за тези държави. Страната става свидетел на много впечатляващ економически растеж заради петрола. След историческото споразумение между Азербайджан и големите петролопроизводителни компании, те продължават да се развиват напред. В моя доклад аз препоръчвам Азербайджан да диверсифицира своята економика и да подкрепят, да подсилят своите усилия да станат членове на Световната търговска организация. Това е предварително условие за начало на преговорите за задълбочена и свободна търговия между Европейския съюз и Азербайджан. Надяваме се, че те ще положат повече усилия за развитието в тази област. Най-трудният случай в този доклад е в Беларус. Uh, e Знаем, че има известно напрежение между Европейския съюз и Беларус. ЕСЕ продължава да критикува политическата и економическата ситуация в Беларус. Аз съм на мнение, че тази изолация на страната не е продуктивна не, за бъдеще. Защото други економически играчи са готови да навлязат на територията на Беларус, като Китай и арабските страни. И заради тази изолация Европейския съюз се лишава от възможностите да действа на тази територия. Ние наблюдаваме ситуацията в Беларус, мислят по доста обективен начин. Можем да кажем, че Беларус в момента представлява стабилен партньор от политическа и социална гледна точка, че економическата ситуация е по-добра, отколкото в Украина. Съществуват все още големите компании, които продължават да произвеждат и да изнасят продукция. Заради всички тези фактори виждаме, че Беларус е стабилен економически партньор. Така че моето предложение е да бъдем по-ангажирани с всички тези въпроси, свързани с Беларус, а не да продължаваме с тази с това отношение, бих казал, на изолация. Заради тези партньорства, заради това економическо партньорство, бихме могли да популяризираме западноевропейските ценности, бихме могли да окоръжаваме вътрешния пазар, всички организации на вътрешния пазар, както и растежа на средната класа, разрастването на средната класа, което може да се окаже стабилизиращ фактор за гражданското общество в Беларус. Така че бихме могли да допринесем повече за, за социалните и политическите промени, които очакваме от тази страна. Уважаеми колеги, след арабската пролет от 2011 година, тези страни от източното партньорство добиват значимост, както и южните ни съседки. Сега медиите, и политиците вече имат засилен интерес към арабските страни и като че ли малко пренебрегват страните от източното партньорство. Така че според мен е погрешен такъв един подход, защото просперитета и стабилността на Европейския съюз зависи от източното партньорство. Източното партньорство е много важно и за нашата стабилност, Имаме добър опит от миналото, който показва, че изолацията на определени части и пренебрегването на определени части от нашите съседи е контрапродуктивно. Ние трябва да посилим търговското си партньорство с източноевропейските страни и е от изключително значение за нас – да развиваме целесообразни политически дейности в тази област. В своя проект доклад аз се опитвам да включа всички ключови въпроси от търговска гледна точка. Надявам се, че този доклад представлява добра основа за бъдещи обсъждания и очаквам с нетърпение вашите коментари и вашите много свежи и топли идеи в тази сфера. Благодаря. Много благодаря на докладчика. Всъщност проект докладът е доста по-дълъг обичайно, но, обичайното, но разбирам, че това е важно. обхвата и засегнатите теми оправдават по-големия обем на доклада. Сега получих едно писмо от депутат в Украинския парламент от Радикалната партия по този въпрос. А, извинявайте, колеги, казва докладчик. Извинявам се, че пропуснах тази информация. Получихме писмо от господин Олех Аляшко, член на Украинския парламент. Той е председател на Радикалната партия и обявява, че е удовлетворен от доклада. Добре, нека сега да чуем докладчиците в Сянка. Джордж Коташ, заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Нека най-напред да отправя поздравления към господин докладчик за работата, която е свършил. Сега докладът наистина е дълъг, но според мен е изчерпателен и добре балансиран. Докладчика спомена събитията в Северна Африка и фактът, че тези, среди тези събития малко се премести фокус на нашето внимание. Сега обръщаме погледа си повече към нашите южни съседки, но според мен трябва да подсилим сътрудничеството с източните си партньори, защото не искаме да пренебрегнем тази страна от нашата политика на добросъседство. Според мен също така трябва да си поставим като основна цел и изкореняването на бедността. Само по този начин ние бихме могли да гарантираме стабилността на нашите съседки в източното партньорство. Усилията за демократизация зависят от подобряването на стандартите на живот, благодарение на създаването на силно гражданско общество, гарантирането на свободата на пресата и гарантирането на независимостта на самите държавни институции. Що се отнася до търговските аспекти от източното партньорство, Напълно съм съгласен с казаното от докладчика, с оглед на това, че гражданското общество би могло да играе много важна роля, що се отнася до дългосрочните ползи. Не бива да забравяме в същото време и а, важната роля, която пазара на Европейския съюз би могъл да, изиг... да играе за източното партньорство. Нека да кажа, че по отношение на Молдова 47% от техния а, износ а, е към Европейския съюз. Това е много впечатляваща цифра. Още нещо, което искам да изтъкна тук и по отношение на измененията. Ние трябва да включим глава, която да се отнася до устойчивото развитие. Що се отнася до споразуменията за свободна търговия с тези страни. И това беше моят коментар. Смятам, че ще се работим много добре заедно с господин докладчик и че в крайна сметка ще стигнем до един отличен доклад. Благодаря. Добре, нямаме други докладчици в сянка. Нека да дадем думата на други колеги, които имат желание да направят коментари. Заповядайте, господин Тейлор. Много благодаря, господин председател. За минута реших, че съм станал невидим. Първо предпочетох да дам думата на докладчиците в сянка, затова не ви обърнах внимание. Според мен това е инициатива, която е добре дошла в страна на господин Рансдорф. Особено, що се отнася до отделните глави по държави, мисля, че това е много полезно допълнение. Наистина, Работата във връзка с Беларус представлява най-голямото предизвикателство. Това е най-трудната държава в този регион. Последният проект доклад напълно подкрепя споразуменията за свободна търговия с пет от шесте страни. Според нас обаче нямаме правилно определени цели, тъй като тук говорим за по-голямо и по-сериозно економи економическо интегриране и по-голямо сближаване по отношение на регулаторната рамка. Но всъщност какво означава това? Как ние ще отбележим, как ще измерим напредъка в тази област и какви измерители ще използваме, за да измерим напредъка? Кой ще вземе решението дали този напредък е бил достатъчно голям? Едно от основните е, вдъхновения за този доклад беше съвместното съобщение на комисията и на върховния представител по външна политика. Всъщност, номер, първата цел сред всички цели, които трябва да постигнем, е свързана с демокрацията. Казва се функционираща демокрация, спазване на правата на човека, върховенството на закона. Това са основните стълбове в провеждането на политиката на Европейския съюз спрямо неговите съседки. Това е много амбициозна цел. Втората цел беше установяването на по-близко сътрудничество с гражданското общество което да спомогне за постигането на първата основна цел. И в същото време обаче не виждам достатъчно а, основание в доклада, което да ни убеди в постигането на тези цели. Не смятам, че доклада ни дава необходимите инструменти, чрез които да оценим напредъка в тази насока. Също така искам да спомена и факта, че много от тези източни страни имат економическа структура, която трябва да бъде изградена отново, от начало, за да може да отрази приоритетите на единия пазар на Европейския съюз. В същото време и интегрирането на тези страни е много амбициозна цел – трябва да разполагаме и с съответните ресурси, за да можем да спомогнем за развитието на страните от този е, регион. Аз ще внеса изменения, за да се сформира допълнително, за да се подобри този доклад. Благодаря. Mind, Докато ви слушах, е, ми дойде на ум, че наслова на доклада е търговски аспекти на източните съседи в рамките на външнополитическата област. Нека сега чуем госпожа Изиковска от комисията. А, вие сте там? Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Комисията приветства доклада относно външно-търговските аспекти на източното партньорство – според нас това е един всеобхватен доклад, който посочва важните предизвикателства, пред които са изправени страните от източното партньорство във външно-търговската област. Външната търговия е важен елемент от източното партньорство, тъй като играе важна роля за постигането на самите цели на източното партньорство, а именно политическо асоцииране и економическа интеграция. Чрез споразуменията за партньорство, ние ще дадем на своите източни съседи пълен и неопоручен достъп до нашия пазар, благодарение на което ще нарасне износа, ще се привлекат чуждестранни инвестиции и ще се постигне устойчив растеж. замяна на това ние настояваме за реформи, които така или иначе са необходими на тези страни, за да се възползват в максимална степен от дадените им преференции – Комисията е все така привързана към източното партньорство. Предвижваме напред мерките в рамките на, на тази програма. През 2011 година бе постигнат значителен напредък. Споразумението с Украина е практически готово. Работим по неговото сключване. Връзката обаче между споразумението за асоцииране от една страна и търговското споразумение от друга е безспорна. Ето защо трябва да бъдат на лице определени политически условия, за да може Украина изцяло да се възползва от търговското споразумение. И ние смятаме, че позицията на Европейския съюз в това отношение следва да бъде непротиворечива, последователна и в съответствие с европейските ценности. Във всяка област, и съответно в търговската. Що се отнася до Грузия и Молдова, тези страни постигнаха значителен, съществен напредък в усилията си да изпълнят основните препоръки за началото на преговори за търговско споразумение. Държавите членки дадоха зелена светлина на основание доклада на комисията, който бе сведен до знанието и на вашата комисия. И доклада на комисията се съдържа препоръка за започване на преговори. През 2012 година се предвижда натоварен график с 4 кръга на преговорите. Комисаря Дегухт по-настоящем посещава, е на посещение в тези страни, за да се започнат политическите преговори. Първия кръг преговори се очаква да се състои в края на месец март. Що се отнася до Армения, страната поизостава в сравнение с Грузия и Молдова. към края на миналата година поддържахме много интензивни контакти с Армения. Арменското правителство прие много амбициозен график, план за действие, за да постигне готовност до края на 2011 година и се умя всъщност да постигне очаквания напредък. На 17 февруари държавите членки на ЕС, пак на основание на доклад на комисията, сведен до знанието на вашата комисия, взеха решение да започнат преговори с Армения. Техническата подготовителна работа е в ход – за да бъде изработен графикът на преговорите, е, които ще започнат още тази година, колкото се може по-скоро. Що се отнася до останалите страни? Привързаността им към европейските ценности и членство в света организация са основните елементи за напредък на търговските взаимоотношения с тези страни. Имам предвид Азербайджан и Беларус. Азербайджан по-настоящем не членува в СТО, но ние ще продължаваме и за напред да укрепваме отношенията с Азербайджан в контекста на преговорите за сключване на споразумение за асоцииране. А що се отнася до Беларус, условията въжат и за Беларус, а именно членство в СТО. И нещо повече, едно бъдещо преференциално споразумение следва да бъде част от споразумение за асоцииране, а както знаете такова, може да бъде сключено на основата на споделени ценности, което по-настоящем не е факт, що се отнася до Беларус. Две минути ми дайте още, господин председател. Важното тук, по отношение на тези страни, е, че ние наблюдаваме непрекъснато е, развитието на събитията е, в е, тях и вашата комисия ще бъде надлежно и своевременно осведомена за постигнатия напредък. Благодаря. Благодаря ви, докладчикът, за съвсем кратко е, заключение, тъй като имаме още една точка от дневния ред, преди да се срещнем с Паскал Лами. Благодаря, господин председател. Благодарение на, благодаря на е, уважаемите колеги за коментарите, благодаря на представителката на комисията. Е, що се отнася първо до гражданското общество? Въпрос засегнат и от господин Куташ, и от господин Тейлър. Смятам, че това е наистина основен елемент от стратегията, именно укрепването на гражданското общество в източна Европа. Мисля, че някои способи биха могли да бъдат дори съвсем ефтени за утвърждаване на гражданското общество. Най-напред е, да помогнем на, на своите партньори да повишат е, е, ефикасността на своята администрация. Подобни административни стандарти лесно могат да бъдат внедрени в тези страни. В някои от тях вече се осъществяват програми, но трябва да се осигури и финансова подкрепа от страна на Европейския съюз. Както казвам, административната част, административните структури могат да бъдат усъвършенствани съвсем лесно, а и не е толкова скъпо. В някои отношения също, що се отнася до, до стопанското предприемачество, могат да бъдат въведени по-напредничеви форми на, на счетоводна отчетност. В някои от тези страни, трябва да ви кажа, счетоводната отчетност е крайно изостанала. И това лесно може да бъде преодоляно по линия на нашето техническо съдействие. Това е само, само нахвърлям някои неща, които могат да, да, да, да бъдат обмислени в тази област, но, но основното тук е да се насърчава израстването на средната класа и гражданското общество и това тъкмо чрез търговски взаимоотношения. Сега, възниква въпроса и за правата на човека. Но въпросът ще отнеме време. И ако трябва да изработим една последователност в хода на напредъка, върховенството на закона, правовата държава трябва да дойде най-напред. Преди всичко и чак след това гражданско общество. Такъв е исторически опит и на други страни от Източна Европа и другаде по света. Благодаря ви. Благодаря ви за вниманието. Е, оставам с надеждата, че ще ми съдействате да е, коригирам доклада, да го подобря е, чрез вашите изменения и допълнения, тъй като особено, що се отнася до Армения, последните е, събития са доста бурни е, след превода на доклада. 21 март, крайен срок, 21 по обяд е, изменение и допълнение. Седма точка. ефективно използване на ресурсите. Ние сме комисия по становище, водеща е комисията за околната среда. Е, докладчик по становището е колегата Салватория Колино. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък ще бъда. Ние вече сме работили по този въпрос. Изключително важно е, е това становище. Става въпрос за ефективното ползотворяване на природните блага. Това е, това е от жизнено важно значение за економическия растеж, за общо благосъстояние, за, за устойчивостта на растежа. На основата на така наречените зелени е, технологии, е, благодарение на които може да се повиши нашата конкурентоспособност. във външната област следва да разчитаме на многостранната система на свободна търговия, която зачита опазването на околната среда. На основата на преговорите в Доха мисля, че намаляването и премахването на митническите и немитническите бариери може да бъде особено важно в тази връзка. Да породи е, значителни възможности за устойчив растеж. Външно-търговската политика трябва да бъде съчетана в максимална степен с, с, с е, опазването на околната среда като усъвършенствайки технологиите, намалявайки себестойността на производството, винаги следва да държим сметка за състоянието на околната среда. Преференце тарифаре, l'inserimento di preferenze tariffarie per prodotti e servizi ambientali nell'ambito del più ampio sistema. След това на лице на дневен ред е въпроса за екологичните преференции във външната търговия. Такава една система може да има своя принос, особено в контекста на сътрудничеството с развиващите се страни. А разбира се, може да бъде от полза на Европейския съюз и е по пътя му към целите 2020. Има някои празноти, е, разбира се, вероятно някои несъвършенства в текста, който съм изготвил. Аз ще приветствам всякакви забележки, е, изменения и допълнения. А сега докладчиците в сянка, господин Куташ, социалисти и демократи. Колкото се може по-кратък бъдете, моля ви. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на колегата за добрия текст. Е, насърчаването на, на търговията с, с екологични стоки и услуги, разбира се, ще допринесе за устойчив економически растеж. Равноправната и устойчива търговия следва да бъде сърцевината на цялостната политика на Европейския съюз. Ето защо аз приветствам текста Определено той а, е, а, е, налага едни амбициозни а, е, нововведения, а, що се отнася до вече установените външно-търговски отношения. А, наистина трябва да налагаме екологичните стандарти в рамките на Световната търговска организация, а онова, на което ставаме свидетели по-настоящем, е несъгласуваността между поетите ангажименти в рамките на СТО – и положенията на Киото. Ето защо аз бих искал да допринеса някои свои идеи към вашето становище, към вашия текст. Очаквам с интерес по затворното ни сътрудничество. Благодаря, Катрин Бирда. Благодаря, госпож... господин председател. Аз също ще опитам да бъда кратка. Приветствам становището. Добро е, и а, изчерпателно още а, е, в първия абзац. А, е, а, обаче бихме могли да позасилим текста, а, е, да подчертаем необходимостта от устойчивост. В противен случай не би могло да има каквато и да било търговия. Освен това ми се ще да вмъкнем нещичко и за продоволствената сигурност, тъй като търговията с суровини и материали не е единствено търговия с изкопаеми суровини. Предстои много интересен проект на СТО за продоволственото снабдяване и ние би трябвало да сме готови за това. Приветствам казаното от колегите за това, че търговията следва да бъде и равноправна, и устойчива от екологична гледна точка и във всеки случай Европейският съюз да налага в отношенията си с трети страни стандартите, които е възприел на своя територия. Това не би следвало да накърнява възможностите на трети страни да развиват своята търговия. Впрочем, не би трябвало в отношенията си с тях да разчитаме единствено на суровинната им база. После въпросът за новите, за зелените технологии. Възникват нетарифни, немитнически бариери и а, е, би трябвало да се каже това. Трябва внимателно да следим за това всякакви други бариери, дори визови, ако щете, да не възпрепятстват възникването на новите технологии. И а, да заимстваме, между другото, практиката на американците съгласно известния закон Дот Франк. Благодаря, Хелмут Шолц. Обединена левица. Благодаря, господин председател. И аз ще се опитам да бъда кратък. Вземам повод от току-що казаното от Катрин Бердер, а именно, че равноправната търговия трябва да бъде устойчива. Ако не е устойчива, тя не е равноправна. Това бих подчертал аз и в тази връзка именно приветствам текста на нашия докладчик, който е насочен в правилната посок. Разбира се, в детайлите се крият нерядко проблемите. ако екологичните стоки и услуги са предмет на е, международната търговия, не бива да забравяме и социалната реалност, е, условията на труд е, в предприятията, като произвеждат такива зелени стоки и услуги. В Германия, например, е, производителите на е, слънчеви колектори е, са в значителна степен засегнати от световната търговия. И в това отношение Европейският съюз може да наложи своите представи за равноправна търговия. По-нататък, особено по а, точка 3 от проекто становището, бих искал да подчертая въпроса за кръга преговори Рио плюс 20. Миналата седмица в Найроби се състоя среща на министерско равнище за подготовка на е, Рио плюс 20. Та, трябва да хвърлим поглед и по-напред в бъдещето. Що се отнася до наблюдението, до информационния обмен, в пета точка би трябвало да се каже, че този информационен процес следва да е част, неразделна от всяко посветено на околната среда споразумение и също така да се подчертае връзката между опазване на околна и на социална среда тъй като производителите и потребителите на екологични стоки и услуги е, някакси не успяват е, да е, партнират помежду си на единна социална основа. А това би накърнило напредъка като цяло. И накрая. Аз с интерес и готовност ще съдействам на докладчика по неговото становище. Благодаря. Зелените. Благодаря, господин председател. Всъщност, Галка Джало е докладчик сянка от наше име, но, но аз с удоволствие ще развия някои идеи по записките, които... О, колегата е тук, но, но ми дава възможност все пак да говоря от негово име. Становището е съсредоточено почти изцяло е, върху отварянето на световните пазари за екологични стоки и услуги. И е ясно, че е, докладчикът е, разбира край на краща значението на този въпрос, а именно отварянето на пазарите за стоките и услуги от ЕС. Нещо, като липсва обаче е импортното измерение. Не се упоменава, че Европейския съюз е най-енергозависимия континент на света. За зелените пътя към една ресурсоефективна Европа е преди всичко въпрос за една разумна общоевропейска индустриална политика. Общо заето, е, другите тук казаха колко е важна устойчивостта е, на економиката, но от това е, следва, че трябва да разделим економическия растеж от непрекъснатото нарастване на ресурсоемкостта. В това число в енергийната и суровинната област. Бихме искали да предложим своето съдействие на докладчика, да, да му подскажем някои идеи, особено във връзка с споразумението, споразумението за търговия с Европейския съюз, ресурсната суверенност на нашите партньори. Устойчива търговия с суровини с трети страни. А също така бихме апелирали и към комисията да е, е, гарантира е, спазването на социалните и екологични стандарти от страна на европейски дружества, които се занимават с добивна дейност в трети страни. Важно е това да се подчертае. Не можем да искаме устойчива и екологична търговия без сами да поемем поне част от отговорността. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да помоля някой да намали отоплението тук, защото все пак трябва да сме в добра форма за работа. Много е горещо, наистина. Така че много моля съответните служби да отстранят проблема, казва председателя. Искам да помоля господин Басманс от комисията. Съвършенно кратък. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчиците също така. Приветстваме това проекто становище и направените коментари. Обсъждането бе много добро. Благодаря за това. Вече бе казано, че благоденствието сред населението расте. Това ще е, упражни натиск върху ресурсното осигуряване и ние следва да се справим с въпроса за ефективното използване на ресурсите по линия на всички политики на ЕСЕ. Ударението е поставено върху екологосъобразни услуги, устойчивостта би трябвало също така да обърнем внимание, според нас, и на това, че ефективното използване на ресурсите не е само а, проблем за промишлеността и определени отрасли, но и обществото в цялост. Комисията ще се заеме с този въпрос международен план, така че ще приветстваме позоваване и на този аспект. Благодаря ви. Благодаря, господин Яколино. Някакви последни бележки имате ли? Да, господин председателю. Много внимателно изслушах е, всички коментари. Те бяха полезни и ще ги взема предвид, когато стигнем до окончателното прецизиране на този доклад. Бих искал да изразя подкрепа за колегите и за комисията, които отправиха полезни предложения. 8 март 2012 година е крайния срок за внасене на изменения. На 27 ще гласуваме в комисията. Благодаря. Крайен срок за измененията 8 март на обед. Нека сега да минем към 8 точка. Господин Паскал ми се присъедини вече към нас. Добре дошли в тази комисия. Позволете да кажа слесно. Тук сме след осмото заседание на министрите в Женева и без да ви провокирам, мога ли да попитам дали бе постигнат напредък по отношение на постигнатото в Доха. И капацитета на 100 за въвеждане на правила за работа. Смятате ли, че бихме могли да преодолеем застоя, в който се намираме? И сега ви давам думата. Благодаря, господин председател. Винаги за мен е било удоволствие да се срещам с вас. Ще се постарая да отговоря и на вашия въпрос, но в един по-широк контекст. А именно, огромните преобразования, които преживява света напоследък. Естествено, появата на голям брой развиващи се страни които днес са много активни партньори в търговията, е неоспорим факт в международната економика, но те са, това е свързано и с предоставянето на помощ за развитие. В същото време сме свидетели на промени в модела за бързия растеж. Знаем, че темповете на растеж спадат и всички държави търсят альтернативни източници на растеж, търсят по-голяма устойчивост и възможности за създаване на работни места. В същото време забелязвам и още нещо, което влияе на световната търговия, а именно стремеж към регламентиране на част от економиката, именно финансовия сектор, който бе доста либерален и доведе до кризата. Всички тези основни промени оказват влияние на световната система за търговия. Развиващите се страни са все по-активни участници и ако проследим законодателните функции, както вие ги нарекохте на стон, не са само нейни функции, но това е една от многото им функции на Световната лекарска организация, сме свидетели на големите предизвикателства от Доха в търсене на равновесие между правата и задълженията и между развитите и развиващите се държави, като стремеже да има равнопоставеност. Това е положението в момента, този застой, на който сме свидетели. Ще се върна на това след минутка. Търсим альтернативни подходи и докато големите промени все още не са факт, търсим начини да вървим напред. Междувременно сме свидетели и на това, че търговията е средство за развитие, благодарение на различни инициативи, като инициативата за лоялна търговия. Това е нещо положително, което лавят радарите на 100. И в това се състои и стремежа да не отстъпим от колективно поетите ангажименти, да съдействаме на по-неразвитите страни да постигнат напредък. Европейския съюз плюс продължават да изпълняват поетите ангажименти и това е отразено и в съобщението на комисията наскоро в областта на търговията и растежа. И това ни насочва в някои интересни сфери. Търговията в днешно време несъмнено е свързана с световни търговски вериги и износ на стоки с по-голяма стойност, което пък дава отражение върху работните места. Тази глобална световна верига ни позволява да измерим потоците, износните, вносните, презграничните отношения – това не ни дава обаче съвсем ясна представа за ограничаването на бедността и създаването на работни места. Получаваме една изкривена, опорочена представа за търговския дисбаланс и 21 век не можем да продължаваме да прилагаме измерители, останали от 19 век. Именно за това бе подета инициатива, която ние сме нарекли направено в света. Заедно с ОИСР, с междуна... Комисията по международна търговия на САЩ и съответната японска комисия. И разчитаме на вашата помощ като законодатели, разчитаме и на самите делови партньори, партньори, за да си изградим вярна представа за ролята на търговската политика като средство за постигане на растеж. Световната търговска система също така ни призовава да вземем и различен подход към протекционизма – налага се необходимостта от по-нататъчно отблагане на, вноси, на вноса, като по този начин ще се повеши цената на материалите на входа и всъщност ще отрежем клона, на който седим. Така че протекционизма в крайна сметка не ни осигурява никаква защита. Освен това сме свидетели на голям брой двустранни търговски споразумения. Винаги международна търговия е вървяла ръка за ръка с двустранните търговски отношения. Винаги тези споразумения се свързват и с тарифите. Но проблеми с тарифите има. Защото колкото повече такива споразумения се появяват, толкова по ще се свиват размерите на тези тарифи. Ние сме свидетели обаче напоследък, че двустранните регионалните споразумения все повече засягат въпросите на регулацията. Двустранните и многостранните споразумения ни изправят пред сериозните рискове за отклоняване от правилата на световната търговия. Това е отразено и в нашия доклад, който бе издаден миналата година. Такава една тенденция, по моя преценка, би била неблагоприятна за економическите оператори в световната търговска мрежа и всъщност би довела до увеличаване на себестойността. Вместо обратното. и би довело до промени на световната уредба на търговията. Вместо да се прилагат правилата на Световната търговска организация, ще се стигне до едно фрагментиране, разпокъсаност на световната търговия и въведената а, вече система, система, която изграждаме от 1947 година насам. Това едва ли би било благоприятно за а, която и да било страна, са едно дали е голяма или малка. Определено това би било по-неблагоприятно за по-малките играчи. Преди тези обстоятелства, членовете на Световна търговска организация, и тук имам предвид и вас, може би ще проявят интерес да помислят как може да бъдат преодоляни пречките пред световната търговия днес ще трябва по-внимателно да се вгледаме в нетърговските бариери, трябва да се вгледаме по-задълбочено в услугите, да си взаимодействаме с, с стопанските производители, производителите въобще, за да могат да бъдат регламентирани и всички тези отделни области. Налага се да помислим и за стандартите, международните стандарти, или пък частните такива. Именно поради това сме решили да свикаме заседание на представители на заинтересовани лица, за да преценим какво всъщност представлява международната търговия днес или утре и съвсем скоро ще обявим какъв ще бъде състава на тази група. Нека сега премина към вашия въпрос, господин председателю. Както вие вече казахте, на последното заседание на министрите през декември месец не се умяхме да отправим някакви положителни послания за пробив в опитите за въвеждане на някакви правила, но бе отправено послание, че не бива да губим повече време тази година. Има някои области, които биха могли да бъдат доразвити тази година с конкретни ползи от това. Като, например, споразумението за подпомагане на търговията, както знаете, това е само една част от това, което се договаря в Доха – това е един вид инструмент за постигане на балансираност. Та, това е основният въпрос за сега за преговарящите в Женева. Извън Доха имаме и някои други развития. Сърбия, Казахстан и Лаос могат да приключат с преговорите за присъединяване към 100, тъй като са постигнали доста голям напредък. По време на кризата постигнахме известен успех и по наблюдението и контрола, но тази система все пак трябва да бъде укрепена допълнително. Разбира се, имаме и области, в които има възможности за постигане на някакъв напредък, като, например, новото споразумение за държавните поръчки. Преговорите продължават и тази година, което би позволило и на Китай да се присъедини към тази инициатива. Казано най-общо, никак не е лесно за многостранните договорености в момента и вследствие на кризата има спад в интереса да се работи в рамките на международни споразумения, за да преодолеем пречките пред търговията днес и в бъдеще – освен това, виждаме, че е изпаднал и апетита в рамките на ООН за постигане на някакво споразумение за ограничаване на емисиите от парникови газове. Именно е много, затова е много важно да продължават а, преговорите. Господин председател, всички би трябвало да се позамислим какво ще предприемем преди да отслабим системата, която градим вече дълги години, макар и трудно. И ако световната търговска система ще трябва да заработи добре, то тогава всички членове би трябвало да са готови да дадат своя принос за да не отстъпим от международната търговия като път, който осигурява най-справедливи условия за търговия. Благодаря ви много. Имам един много дълъг списък с желаящи да се изкажат. Едва ли това ще ви изненада. Засичам вече времето и моля да проявите самодисциплина. Нека сега да започнем с господин Каспари от НП. Много благодаря, господин председател. Уважаеми господин Лами, добре дошли сред нас. Според мен обаче е лош знак, че в момента имате толкова много време да ни посещавате. Предпочитаме да имате много повече работа, отколкото да имате време да заседавате заедно с нас. Но тук споменахте толкова много въпроси и аз проявявам така особено внимание към два от тях. Сега, на първо място, когато говорим за външна политика, трябва да включим и други политики, които включват подобни цели, като социални стандарти, екологични стандарти, права на човека и подобни. Сега, моето впечатление е следното. Може би даваме на СТО прекалено много работа, но ми беше интересно как работите заедно с други организации, организации по правата на човека, екологични организации. Може би виждате някаква възможност за СТО като имаме предвид прекъсването на преговорите по многостранните споразумения. Виждате ли бъдеще в едно бъдещо сътрудничество, чрез което да работим по бъдещо сътрудничество, по бъдещи споразумения, чрез които да се включат механизмите за разрешаване на спорове на СЕТЕЛ. Може би бихме могли да се получим от този опит. На второ място, протекционизма това също беше споменато от вас. Все повече членове на СТО предприемат мерки, които всъщност нямат нищо общо с СТО. Мисля в случая за Бразилия и Аржентина. Може би има основания за техните дейности, но според мен това е един изключително опасен подход. Чуваме, че ще се произвеждат китайски автомобили в пълно пренебрежение на всички правила за обществените поръчки. Смятате ли, че СТО е достатъчно силна, за да гарантира, че държавите членки ще спазват правилата, които са наложени от самата организация? А, може ли също така и 2020 да бъде годината, в която, извиняйте, 2012 година да започнем инициативи, за да видим кои правила на СТО са обвързващи и кои не, така че да можем да се справим с всички проблеми за неспазването на правилата на СТО през 2012 година. Защото според мен поне вашата организация винаги се опитва да подобри положението за в бъдеще, и ние не бихме искали да видим отслабване на позициите ви. Напротив, искаме една по-силна световна търговска организация с група държави, които са обвързани от общи правила. Много е опасно заради вакуума, който се създаде заради прекъсването на преговорите в Доха, да се отслабят позициите на СЕТЕЛ. Може би вие, вие бихте могли да инициирате определени дейности, които да подсилят вашата позиция. Има 10 души, които искат да се изкажат, така че ви моля да се изказват изказвате съвсем накратко. Сега господин Ланге от социалистите. Много благодаря, господин председател. Уважаеми господин директор Лами, две важни области, които искам да спомена. Сега, вие споменавате глобалното регулиране, глобалните правила, и вие смятате, че това е добре. Аз тук си мисля за Италия, мисля си за производителите на автомобили в Германия и правилата, които трябва да се спазват от тези лица. Сега тук има различни проблеми, които ще бъдат регулирани на световно ниво и по този начин ще стигнем до по-сигурни работни места. Не знам обаче дали аз съм убеден от този аргумент. Дали имаме альтернатива благодарение на двустранните споразумения, които да подпомогнат тези а, индустрии. Според мен те по-скоро биха били склонни да се убедят от един такъв аргумент. И така, как разглеждате новите силни места, новата инерция за едно регулиране в глобален мащаб? Сега, отделен въпрос е това какво можем ние да свършим по въпроса, но какво вие може да направите? Споменахте тук мозъчни тръстове, и може би да споделите малко повече за това какво е станало през последните три месеца. Още една област, която беше спомената от господин Каспари, протекционизма. Това е огромно предизвикателство и наблюдаваме протекционизъм в изключително много области. Много е сложно да се приемат такива правила и сложните разпоредби за аудитиране и ревизиране на това положение. Наистина, може би е най-добре да се възползваме от съществуващите вече правила на СТО, така че да можем да бъдем абсолютно убедени, че протекционизмът а, въобще няма нищо общо с дейностите на СТО. Много благодаря. Сега давам думата на Алде. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Лами, за отделеното време. Ще се опитам да бъда кратка. Много ми беше интересно да чуя от вас, че вие се опитвате да промените инструментите от 19 век и да използвате инструменти от 21 век и това да отговаря на настоящата ситуация. В момента преди да си изготви доклада за общите преференции и промените в тях, да ви слушаме и да видим какви промени да се включат. Може би индекса за човешкото развитие, а той е по-важен, отколкото БВП, както и други измерители от различните страни. Дойде доклад от комисията, ще го промена, прочета на бързо, въпреки че този индикатор не е официално прият, той изглежда подходящ, за да се установят едно едностранните преференциални схеми и да се подобрят правилата. Така че тук вината да не се използва този индекс се хвърля върху Световната търговска организация индекса за човешкото развитие, защото всъщност тази организация използва а, само економически критерии в преференциите. Не знам как а, вие действате, дали се опитвате да разглеждате и друга информация, защото ние в нашата комисия се опитваме да гарантираме а, устойчива и справедлива търговия. И като избягваме тези критерии, като индекса на човешкото развитие, може би не си помагаме сами на себе си. Благодаря. Благодаря. Сега господин Жадо от Зелените. Благодаря ви, господин председател. Добро утро, господин Лами. Благодаря ви, че сте тук сред нас. Хареса ми вашата препратка към Made in World – е, и особено, мисля, че в контекста на президентската кампания във Франция, това е много успешна препратка. Вие споменахте е, кризата, през която минава многостранността и невъзможността на регионалните групи и държави членки е, да мислят за търговията по един реалистичен начин. мога ли малко да преобърна тук нещата? и да погледнем към един евентуален европейски подход. Разбира се, стига да се гарантира, че многостранната рамка би била най-ефикасна. Какъв ще бъде европейския подход? Разбира се, не ви моля да хвърлите критичен поглед към а, вашите собствени успехи на вашата организация, но като че ли днес не, се, не сме способни да а, мислим за ролята на Европа в световната търговия. Вие бяхте комисар и всъщност вашата програма включваше либерализация на търговията. И тук си мислим и за колективните преференции и за това какво трябва да включва а, търговията, каква, какво трябва да бъде измерението на световната търговия. Тук избягваме от една едностранна система и влизаме в двустранни споразумения, които включват много преговори с участието на отделни държави членки. Не искам да противореча на господин Ланге, но, например, по отношение на обществените поръчки има дебати, в тази връзка, защото митническите бариери вече не представляват средство за управление на търговията. Тук говорим по-скоро за други а, инструменти, които включват местните елементи. Дали това няма да бъде по-полезно в определени отрасли? Това би бил един интересен подход. Япония и Канада са на различно мнение в СТО. В момента има спор между тях по отношение на определени аспекти, като например зелената економика. И тези местни инструменти могат да бъдат много полезни, както индустри... индустриализацията на определени отрасли. Това не противоречи на развитието до момента, напротив, допълва го. И още един коментар, ако ми позволите. Говорихте за значимостта на многостранната търговия и аз мисля, че Европа винаги се е стремила към това да вземе предвид екологични аспекти, когато води преговори по многостранните споразумения. Когато се проваляме обаче каква е легитимността на постигнатото, да си представим, че останалите търговски партньори не полагат същите усилия, а Европа в своите търговски правила включва провалените усилия по преговори, да речем, свободите на профсъюзите и така нататък. Това са едни условности, които се включват от Европейския съюз. Просто нашите партньори не винаги проявяват интерес към същите тези усилия. Сега от името на консерваторите, реформистите. Благодаря ви, господин председател. Добре дошли, Паскал. Винаги е добре да ви видим в нашите редици. Господин Планкет, посланника на Съединените щати, дойде в нашата комисия преди няколко месеца и той каза, че се нуждаем от подход долу нагоре. Това е един типично американски подход и Съединените щати като че ли откраднаха преговорите от СТО в момента. И сега говорим за едни плуристранни, многостранни а, преговори. И, а, винаги сме на мнение, че многостранното е по-добро, отколкото някакви други варианти. Но не знам какво е вашето мнение, дали по този начин ще се стимулира световната търговия. И казвам това, защото знае много добре а, какво става с а, Тихоокеанските страни, е, които са в близост до Съединените щати. Също така ставаме свидетели на присъединяването на Русия към СТО. Това е голямо постижение, но много хора все още изпитват сериозни опасения. По-рано вие споменахте факта, че вие често идвате в тази комисия, поддържате редовни връзки с нас, но в същото време, може би се ТО трябва да изготвя годишен доклад не само за Русия, но за новите приложения, за новите положения, които се прилагат. По този начин ще видим един солиден подход и следване на правилата на СТО, такива каквито сте ги разписали и предвидили. Сега в Русия знаем, че се налага забрана за внос на месо от Европейския съюз заради едно заболяване по животните. Това е заболяване, което се пренася от кърлежите. А, така че не знам защо те са наложили тази забрана точно върху вноса на месо, защото не в това е проблема а, наистина тук да говорим за духа на тълкуване на правилата, така че а, може би да направите един коментар. Много ви благодарим за вашето посещение в тази, тази комисия. Това е много важно за нас и го оценяваме по достоинство. А, благодаря, Робърт. Сега господин Чарлз от следващата група. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря много на господин Лами за това, че отделил време да посети нашата комисия. многостранната търговия за нас е много важна. Виждаме с всички изявления, особено от развиващите се страни, бурно развиващите се страни, се вижда голяма надежда, че СТО ще остане много важна организация при провеждането на многостранните преговори и изключването на споразумения. С определени страни, които участват в СТО, се стремят към така наречените плурилатерални споразумения. Какво означава това за от дългосрочен план? Дали не означава спирането на определени дейности? Китай играе роля в тази област, Индия. Тук говорим за а, много голямо население, като част от световното население. Това представлява 4 седми от населението на света. Те имат много по-различни стандарти на живот, отколкото ние в Европа или в Съединените щати. И с оглед на това трябва да се замислим откъде идват ресурсите, как ще гарантираме, че търговията ще е справедлива за тези 4 седми от населението. Да не споменаваме останалите 3 седми, които стават в Африка и Южна Америка. Важни са жизнените стандарти, тези, които ние имаме, разбира се, са много по-високи. Така че СТО трябва да заеме твърда позиция като социално, екологично, устойчиво ориентирана организация и да намери един нов образ, на нова представа за себе си. Сега по отношение отношение на вътрешните реформи в СТО, искам да попитам дали те вървят в тази посока. Можем ли да очакваме нещо ново в тази насока? Какво да кажем за Бразилия, за 8-та конференция на министрите по отношение на структурата на преговорите, най-вече в връзка с финансовите услуги. Как изглежда бъдещето? До каква степен трябва да се либерализира търговията и как всички тези дейности се отнасят до вашите дейности. Вие казахте, че продоволствието не е стока като всички останали стоки и не трябва така да се отнасяме към земеделието. Искам да ви попитам, както и господин Каспари, за това какво мислите за сътрудничеството с други организации като ФАО, ЮРЕС и дали там ще осъществите някакъв напредък. Много благодаря. Сега нека да дадем думата на други членове на комисията. Ще засичам по минута и половина за кратки въпроси и коментари. Започваме с НП. Благодаря ви, господин председател. Господин Лами, Азербайджан и Китай. Азербайджан и СТО. Азербайджан се опитва да влезе в СТО от 1997 година. Много малък напредък виждаме. Патова ситуация. Какви са причините за това от ваша гледна точка и какво може да очакваме в близко бъдеще? Китай и СТО. Отново виждаме голяма сложност на проблематиката при влизането на Китай в СТО. А това е ситуация, която заслужава особено внимание. Разбираме, че най-напред трябва да се направят реформи. И така, каква е вашата оценка на настоящото състояние на нещата? Благодаря. Благодаря. Сега господин Гаштрит, социалистите. Много благодаря, господин председател господин генерален директор, няколко въпроса. Най-напред да ви попитам следното. Моето впечатление е, че в светлината на преговорите в Доха, СТО не постигна успех. Това е общо впечатление. Някои хора смятат, че вероятно самата организационна структура на СТО е част от проблема. също така и предоговарянето на принципните постановки. Вие смятате ли, че СТО разполага с, с разполагащата система една страна, един глас, без да се взима предвид размера на страната, без да се отчита присъствието на парламента и така нататък. Дали тази система ще е успешна за в бъдеще или трябва да се въведат някои промени? Втори въпрос, господин Шулц спомена, тези многостранни споразумения. Трябва да ги обсъдим, като например споразумението АКТА. това, разбира се, е външно споразумение, но пък от вътрешна гледна точка е доста спорно. Сега, по принцип, дали такива споразумения могат да се включват извън самия формат на СТО? И какво да кажем въобще за принципа на многостранността? дали този принцип отговаря на подобно споразумение или има а, противоречие. Следващия оратор отново от социалистите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Лами, за това, че сте тук сред нас а, днес. Слушах внимателно а, вашето слово. Вие винаги показвате големи експертни познания и ни давате храна за мисълта. Споменаваме тук търговските споразумения, всички промени, които са включени тук. Това означава и промяна на менталитета на участниците, както на представителите на промишлеността, така и на правителствата. Това не е пряк въпрос към вас, но бих искала да ви попитам за това какво мислите, че ние трябва да направим, за да се промени отношението на представителите на европейската промишленост. Виждаме големи промени на съотношенията. Какво трябва да направят нашите индустриалисти? В бъдещ план, в дългосрочен план, повече обучение, повече образование, какво? Ние също казваме, че трябва да изнасят повече и да търсят възможности за търговия извън Европейския съюз. Защото Европейския съюз е в ужасна економическа криза. Какво можем да им кажем? Следващия ни оратор – господин Хосеф Андре... госпожа Хосеф Андреас от социалистите. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Лами. Благодаря ви за това, че се опитахте да хвърлите светлина върху ситуацията с търговията. Казвате, че търговията се променя. Имам един много конкретен въпрос. Като докладчик по рибната политика, искам да ви попитам за субсидиите за рибарство с оглед на преговорите в Доха и включването на страни като Китай, Япония и Съединените щати. Последният оратор от списъка. Много благодаря, господин Лами. Благодаря ви за това, че отделяте време да говорите с нас, въпреки че, както каза господин Каспари, предпочитаме да водите преговори в момента. Но моят въпрос е следния. Ако искаме СТО да напредва, Както ми казват много политици заинтересовани страни от целия свят, те казват, не харесва ни многостранността като идеал, но всъщност той не сработва. И за това преследваме двустранни цели, защото с многостранността не стигаме до никъде. Може би трябва да разгледаме един секторен подход в СТО, защото това, което установяваме, е, че често земеделието надделява на преговорите за други сектори не се говори толкова за промишлени стоки или пък за услуги. Като вземем предвид факта, че БВП на много страни, например като Уганда, то представлява 50% и над 50% от БВП за тези страни. Може би трябва да се разгледа споразумение за услугите, което ще бъде от полза за всички части на света. Извинявам се, всъщност имам още един оратор, който ще бъде последният от НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин директор, има много кратък въпрос, който е свързан с формирането на митническия съюз от, с присъединяването на Русия, Казахстан и други. Виждате ли вие някаква заплаха за прилагането на правилата на СТО като се вземе предвид митническия съюз между Русия, Беларус и Казахстан. Не трябва да забравяме, че не всички тези страни са членове на СТО и може би ще успеят да намерят начин да избягват правилата на СТО. И второ, виждате ли някаква възможност за включване и присъединяване на Беларус в СТО за в бъдеще? Благодаря. Pascal number question за... Давам думата на господин Лами да отговори на многобройните въпроси, които бяха зададени. И сега какво кратки отговори? 15 минутки ще ви стигнат ли? Uh, Нека да отговоря на въпросите един по един. На въпроса на господин Каспари. Подход на сътрудничество с а, а, други острови в архипелага на економическото управление. Да, наистина, това правим, това поне правя. Аз, както поех този пост, Работим с МОД, с ООН, с СЗО, с ФАО, с Световната банка, с МВФ, с Съвета по правата на човека. Сега вече имаме процедури, водят се диалози Имаме добре разработени канали за комуникация с тези организации. Понякога изготвяме съвместни доклади и публикации заедно с МОД по екологични въпроси, по въпроси свързани с продоволствието. Аз участвам в управителния борт на организацията към ООН и ние действаме много активно, особено когато виждаме, че има криза с продоволствието. Хвърляни са съответните мостове, има сътрудничество, Не е важно да отбележим, че всяка отделна организация си а, има свое поле на действие и а, тези действия се определят най-вече от членовете на самата организация. Сега становището, че всички организации имат едни и същи членове, най съща членска маса, и това означава, че имаме гарантирано сътрудничество между отделните организации. Да, това е логично становище, но то не отговаря на действителността. Има отделни е, членове, които определят решенията за това дали трябва да има сътрудничество между отделните организации. Ние работим в тази насока. Но отделните членове не могат така произволно да взимат решения за определени действия, да речем, ако МОД има статут на наблюдател в СТО, какво можем да направим в случая? Да, може би членската маса е една съща, което означава, че може би не е проблем МОД да бъде наблюдател на действията на СТО. Добре. но много често не членовете на МОД са взели това решение. Това сътрудничество си има своите ограничения и тези ограничения се налагат най-вече от членската маса на отделните организации. Що се отнася до протекционизма, това е много сериозна тема, много широко обхватна и тук имаме заложени два подпроблема върху които понякога трябва да хвърляме светлина. На първо място, да отбележим факта дали съществуват международни правила, които данните страни трябва да спазват. На второ място, дали страните спазват тези правила, когато те съществуват. Но да не забравяме първия въпрос. Има редица области, в които животът на стопанските субекти, търговията не се подчиняват на международно наложени правила няма споразумение на СТО във връзка с корупцията и знаем, че корупцията е проблем при търговията и при осъществяването на стопанска дейност в много страни в световен мащаб. Има а, правила за митническите ограничения, за интелектуалните правила, за а, права, за правата в интелектуалната собственост, извинете, за инвестициите. И ако СТО сметне, че има области, в които трябва да се наложат правила, трябва да се следват съответните процедури от страна на членовете на СТО, така че да бъде прият мандат, да могат да се договорят тези правила. И на второ място е важно преговорите да са успешни. Това е единствения начин, по който да се наложат нови правила. На второ място втория въпрос, който зададох. Когато има правила, дали те се спазват? В СТО имаме много силна система. Това е единственото място на света, в което правилата се преразглеждат регулярно, осъществява се надзор и ако е необходимо, се подават съответните жалби. Имаме и система за разрешаване на споровете в СТО и всички се съобразяваме с тези решения. Сега, когато се замислим дали е правилно или не да се спазва тази система, да имаме такава система, ако отговорът е да, то в този случай съответното правило се прилага със сигурност в системата на СТО, какъвто е случая с СТО дали Китай се съобразява с правилата. Ако да, добре. Ако не, това означава, че всеки един член на СТО а, може да заведе жалба срещу Китай и да се стигне до разрешаване на а, спорове. Имало е такъв а, случай, имало такива случаи. Китай така или иначе губи в половината случаи при разглеждането на проблеми пред Комисията за решаване на спорове на СТО. Сега, когато говорим за това дали двустранните споразумения са по-ефективни от многостранните, нека да бъдем прагматични. Какъв е процента от световната търговия, която се осъществява по силата на двустранни споразумения? 15%. 58% от търговията се получинява на многостранни споразумения, на многостранни правила. Тоест имаме 15% по двустранни споразумения, но заради сложността на двустранните споразумения те се използват само частично от економическите субекти. Тук трябва да се отчетат и критериите за ефективност. Дали е необходимо да се отделя толкова много време, толкова много ресурси, за да се стигне до едно споразумение, което се прилага само частично. групата на нашите заинтересовани лица по въпроса на господин Ланге свързана с пречките, с бариерите пред търговията днес и за в бъдеще. Имаме програма за водене на преговори. Това е намерението на СТО да се започнат преговори по развитието, по намаляване на проблемите. Наистина обаче е важно да отчетем дали а, говорим именно за същинските проблеми по отворенето на търговията днес и за в бъдеще. Това са въпроси, които бих искал да започнем да разглеждаме и ще ви съобщя в какъв формат ще се водят преговорите в близко бъдеще. Сега, госпожо Бирдер, вие споменахте общите преференции. Както знаете, има няколко начина за регулиране на търговията. Многостранни, двустранни, едностранни. На преференциите са по многостранния подход, в който вие, както и други, като например Съединените щати, поставят с конкретни преференции за определени страни, които спазват точно определени условия, които вие или Съединените щати приемате и налагате. с цел преференциално предлагане на стоки, преференциален внос в Европейския съюз или в Съединените щати. Имаме правило в СТО, което е проверено от юридическа гледна точка и което гласи приблизително следното и ви моля да не приемате това, което ще кажа дума по дума. Така че тук ще се изкажа по-скоро приблизително. Вие може да използвате какъвто изберете критерии, стига да има ясно набелязани и прозрачни цели. Това казва апелативния орган в много случаи – Например, в онзи случай, е, в който Европейския съюз е, се опита да наложи е, дискриминационни процедури спрямо Индия в предпочитание на Пакистан. Тоест, тук а, говорим за избирането на критерии Хикс или Y и няма значение. От вас зависи а, кой критерий ще си набележите. Господин Жадок, както обикновено, вие малко прибързвате, като определяте многостранната система като една грешка. Напротив, тази система съществува от 60 години насам, 8 кръга преговори, системата е жива и здрава, прилага се Онова, което за сега не е постигнато, е деветото издание, деветото изменение, е именно това, което е предмет на кръга Доха. Аз не бих казал, че кръгът Доха е мъртъв, по-скоро е блокиран. Е, ние всички знаем, че на международната арена има такива моменти, когато преговорите са в застой. Аз не правя генерални изводи от всичко това, що се отнася до достоинствата или недостатъците на многостранната система. Онова, което по настояще най-добре регламентира международната арена, е именно многостранната система. Може ли да бъде постигнат напредък, независимо от застоя? който най-вече се характеризира от противодействието между САЩ и Китай, които не могат да постигнат споразумение е, за е, ролята на нововъзникващите економики в многостранна система. Като оставим това на страна, има възможност за напредък, е, просто трябва да се въоръжим с воля след малко ще се върна на така наречения секторен въпрос. По-нататък, дали е, обществените поръчки са част от международната търговия? Да, разбира се, има такова споразумение в СТО. Това е едно многостранно споразумение за обществените поръчки и някои в рамките на СТО възоснова на това споразумение на реципрочна основа са приели да отворят част от своя вътрешен пазар на обществени поръчки. Е, регулирането и регламентирането на вътрешните е, обществени поръчки остава е, суверенитетна прерогатива на съответна държава, докато, разбира се, тази държава не приеме да се подчини на многостранните договорености. В крайна краща, всяка държава членка на Световна търговска организация може да прецени дали е в нейния интерес да се включи в този клуб, който обществените поръчки в участващите в клуба държави са достъпни при определени ограничения за някои случаи, за някои участници в международен план и предстои да приключат преговорите за присъединяване на Китай. Стига Китай да отвори 23% от своя пазар на обществени поръчки. Това, прочем, ще възлиза на 100, от 100 до 200 милиарда долара годишно. Е, що се отнася до Що се отнася до въглеродните емисии, аз споделям вашата загриженост, господин Жадо. Европа наистина е, сериозно гледа на този въпрос. Аз достатъчно отблизо следя е, състоянието на европейската външна търговия и статистиката, с която разполагам, сочи, че въглеродното съдържание на европейския износ към трети страни вероятно е по-високо от вноса от трети страни. Е, съдържанието на въглерод, така се каже, във вноса от трети страни в Европейския съюз. И следователно, трябва много да внимаваме. Тоест, вие да внимавате какво ще правите в тази област. Понеже ако е вярно това, това все пак не са окончателни статистически данни. Ако е вярно, е, е, Европа ще трябва да намали износа си и да увеличи вноса си и е, разбира се, без да навлизаме в някакъв средновековен меркантилизъм, това едва ли би било цел на континентална външно-търговска политика. Господин Стърди, всичко зависи от това, което търсите. Може ли е, е, е, е многостранните е, отношения да подобрят нещата? Да, е, но при някои условия. Ако вземем услугите, е, на практика е, споразумението в рамките на СТО за услугите винаги е било многостранно. странно. Имаме 30-35 държави членки на СТО, които активно преговарят помежду си за разтваряне на пазар на услугите и когато достигнат критичната маса от 80-85%, е, ще отворят достъпа за други е, страни, за други държави членки. Това определено допринася за е, премахване на препятствията пред многостранната търговия. Сега, дали тук става въпрос за нещо аналогично на договорниците в рамките на ОИСР, въпросът по-скоро е такъв. Има ли полза, има ли цена всичко това? Лично аз бих казал, ако приемете мнението ми, е, че отварянето на пазарите на услуги би било от най-голяма полза по отношение на нововъзникващите, на развиващите се економики. И тук отново възниква въпроса за отношенията между ЕС и Китай. Так му поради този въпрос в момента няма напредък. Значи не можем да говорим за някаква магическа пръчица. Русия, съгласно условията за присъединяване на Русия към СТО, няма е, изрична клауза за ежегоден преглед на изпълнението, за разлика от е, договореностите с Китай на времето. Русия просто ще трябва да е, дава възможност за партньорски проверки от страна на държавите от СТО веднъж на 4 години. И в тази връзка зададения въпрос за външно-търговския режим на Русия може да бъде повдигнат от всяка държава членка на СТО, възоснова на един издържан солиден доклад на секретарята и съответно да получи отговор. Господин Шолц, е, вие мисля, повдигнахте много важен въпрос за бъдещето на многостранния подход. Аз понякога оставам впечатлението, в това число и тази сутрин, е, че хората са прекалено скептично настроени към мултилатерализма, че, че се търсят някакво альтернативно решение. Но нека да сме наясно. Многостранният подход, който даваше резултат в продължение на много и много години, не беше кой знае колко многостранен. И проблемът възниква тъкмо когато трябва да се направи преход към действителен мултилатерализъм. Когато Европа и САЩ водят многостранния търговски режим, своеобразен мултилатерализъм, и сега трябва да пристъпят към мултилатерализъм с участието на Китай, Индия, Индонезия и така нататък. И при това тези страни имат законни аспирации към лидерските позиции. Ето това е същината на въпроса. Е, и, и тя налага нови договорености по отношение на, на, на световно-економическите промени, на, на околната среда, на интелектуалната собственост и какво ли още не. Трябва да се потърси ново равновесие, тъй като светът вече е нов и следователно правилата му не могат да бъдат стари. Ето това е всъщност е, въпросът. Е, и да се търси разковничето в альтернативата между многостранен от една страна и двустранен от друга страна подход е лесно и непродуктивно. Според мен съвременният свят не може да се справи с глобалните предизвикателства без политическа воля да бъде решен този въпрос за съответното равнище на права и задължения на страни с различна степен на развитие, като си даваме сметка, че вече не се намираме в един простичък свят, където, в който на времето силните бяха богати, а пък бедните слаби. Сега бедните са силни. И, и трябва да се съобразим с това. Азербайджан, както във всеки случай на преговори за присъединяване, е, времето тече, е, скоростта на, на напредъка зависи от е, енергичността която е, е, може да бъде постигната в присъединяващата се държава. Лично аз е, смятам, че перспективите за присъединяване на Азербайджан, които са факт, все пак за сега не са краткосрочни перспективи. Що се отнася до Китай, сега каза го и на времето преди 10 години, е, Китай пое много конкретни задължения за една развиваща се страна, далеч отвъд поетите ангажименти от други развиващи се страни, като Индия, Индонезия, Египет, е, Южна Африка и прочие бяха поели. И общо, общо взето, можем да кажем, че Китай зачита, спазва поетите ангажименти, е, като си даваме сметка, разбира се, че регламентацията в рамките на СТО не обхваща цялата стопанска практика. Господин Лайхтенфилд, според мен застоя в Доха не е свързан с е, някакви институционални въпроси и най-вече правото на глас. Този застой е политически и политическият проблем няма да бъде решен, като се избере едно или друго решение за гласуване с мнозинство, което между другото не е правилото на СТО. СТО взема решенията си с консенсус и преминаването към всякакъв друг подход би породило огромни геополитически въпросителни. Вие добре трябва да го знаете. В ЕС е, ви бяха необходими 50 е, години за да стигнете до двойното мнозинство. И пак не за всичко. Та въпросният застой на Доха не е от процедурен характер. Въпросът е политически, въпрос на политическа енергия и воля, въпрос на постигане на съгласие между страни, които все пак трябва да се съобразяват с националните си законодателни събрания. И така ще и остане за напред. СТО се основава на международно-правни актове. Международно-правните актове са предмет на ратификация е, съгласно съответната конституция акта. Споразумението за противодействие на пиратството извън рамките на СТО аз не бих могъл да коментирам. Може, макар и до сега все още да не е проведена дискусия в рамките на СТО по този въпрос, възможно е да, да, да възникнат проблеми за връзката между акта и ТРИПС – много деликатни въпроси, по които аз трябва да се придържам към своя неутралитет. Госпожа Бадя, Посланието към европейските предприемачи е, в предвид глобалната обстановка е простичко. Вие, европейските предприемачи, разполагате с невероятен потенциал за растеж в днешния свят. И доказателство за това е, че някои от вас се умяват, и то много добре, други не чак толкова добре. Но защо онези от вас, които се ползват в пълен размер – от предимствата е, на е, е, растежа в развиващия се свят всъщност успяват, защото са на пазара, защото разполагат с ноу-хау и така разрастват своя пазар и повишават конкурентоспособността си. Проче, същественото в рамките на Европа е, не може да се свежда до ценова конкурентно способност. Едва ли Европа може да разчита своята економическа, търговска, и индустриална политика на доходите, сравнителните предимства на онези, които успяват на световните пазари, се основават на неценова конкурентно способност и тъкмо тук е, е, може да се намеси обществената политика. Госпожа Мария по риболова за сега застой. В СТО договаряме уредба на държавните субсидии за риболова. Знаете, имаме два лагера. Едни са приятели на рибите, други са приятели на риболовците. Китайците, корейците и прочие са е, приятели на риболовците, докато австралийци, американци, и новозеландци са приятели на рибата. А за сега Европейският съюз, е, след като много старателно избягва да встъпи в тези преговори, т.е. в рамките на тези проговори, упорито отказва да се присъедини към рибите или към риболовците. По-нататък, секторният подход, да, разбира се, това е една от възможностите. Е, стига по секторни преговори да постигнат необходимото политическо равновесие. Това правим по линия на облегчаването на търговията. Но такмо в това отношение преговорите по индустриалните мита е, се провалиха. Химикали, е, тежко машиностроение и така нататък. Понякога върши работа, понякога не. Не е вълшебна пръчица, но пък е възможност, която следва да бъде е, проучена и редица от държавите членки на СТО полагат такива усилия в тази именно посока по отношение на услугите. Това е правено и в миналото, между другото. Ако вземете далекосъобщителното споразумение като секторно, но човек не може всеки път да разчита на успех, опасявам се. И накрая Русия, Беларус, Казахстан, митническия съюз между тези три страни. Русия, Казахстан, може би и Киргистан. Ще се присъединят или вече са се присъединили, в зависимост от коя страна говорим съответно, по-отделно. Тоест не митническия съюз между тези страни поема ангажименти пред СТО. и вече този митнически съюз помежду държави членки на СТО регламентира част от външно-търговската политика на тези страни. Останалата част от тази външно-търговска политика остава национална прерогатива. А онова, на което те, което те подчиняват на уредбата в СТО, е целият си външно-търговски режим. Така че тези страни, членуващи в Митнически съюз помежду си, следва да приведат съответствие ангажиментите си пред СТО, в зависимост от ангажиментите поети една пред друга. И обикновено е, Митническия съюз означава СТО+. Тоест, не би следвало да възникнат проблеми. Що се отнася до присъединяването на Беларус към такъв медически съюз, а, или по-скоро към СТО, Беларус а, е вход и отговорът ми е подобен на този, който дадох за Азербайджан. Хоризонтът е там, на лице, но е далечен. Така, толкова. С това приключваме размяната на мнение с Паскал Лами. Лесно разбираемо е, е защо, както и този път, неговото присъствие тук никога не разочарова. Благодарим ви за ясните, откровени и смели мнения, които споделихте с, тя, с нас на добър час, господин Лами. Merci, We have a few minutes uh, left until our coordinators meeting. Имаме предвидено заседание на координаторите. Съвместно обсъждане имаме преди това на, обаче на два свързани въпроса с един и същ е, докладчик. Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз относно прилагането на доказателството законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървесина. Едното е за Централно-Африканската република, а другото визира Либерия. Това е обсъждане на проекто препоръки по тези две споразумения. Препоръките ги имате. Докладчикът е Елизабет Кьостингер от НЕП. И дава ми думата. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Мога ли да предложа дебатите по двата доклада да бъдат проведени едновременно. Защото целите, тематиката са едни и същи, би било смислено да ги обединим, освен ако няма възражение от колегите. Няколко думи за доброволното партньорство. Това е пакет от мерки, чиято цел е да се преодолеят правните затруднения. Много е трудно, разбира се, да си осигурим надежни данни, за да разберем какви са мащабите на проблемите. Световната търговия на дървесина възлива, възлиза над 150 милиарда евро годишно. В Европейския съюз е, се явява един от най-големите вносители на дървесина. Милиард и 200 милиона е размера на вноса. Има нелегален добив на дървесина и ако имаме устойчиво развитие, тези средства биха могли да се вложат далеч по-продуктивно. 2003 година комисията разработи един план за действие, съкратено се нарича ФЛЕКТ. Става дума за урегулиране на нещата, както от гледна точка на търсенето, така и на предлагането, насочене към производителите, и целта е укрепване на законодателната рамка, въвеждане на разрешителни режими, като целта е да не се внася в Европейския съюз нелегално добита дървесина. Набляга се на развитието на дърводобива, частни инициативи за инвестиране. Споразуменията по линия на след се подписват доброволно с държавите производители. Това е кръгълния камък в тези споразумения, с които се цели да се предотврати търговията с нелегално добита дървесина. Конго, Камерун вече са подписали такива споразумения. Демократична република Конго, Тунис, Виетнам са държави, които в момента водят преговори в Южна и Централна Америка също проявяват интерес към този вид доброволни споразумения. Конкретно в Южна Америка все още не са започнали тези преговори официално. В края на 2010-та Инта излезе със становище, че Конго и Камерун представляват интерес. Към този момент се подготвяше споразумение с Централно Африканската република и преговорите трябваше да доведат до доброволно партньорство и да се съберат всички заинтересовани страни. Имаше представители на министерствата, гражданското общество, частния сектор, всички те участваха и се целеше приобщаване на най-различни субекти. оставаше и въпроса за прилагането и надзора, което изискваше широко участие на всички заинтересовани страни. Централно-Африканската република има някои поле, положителни развития, но има и слабости. Необходимо е време, за да може да заработи механизма тъй като няма предварително изградени структури и именно там следва да насочим усилията си в политиката. Споразумението за доброволно партньорство между ЕСА и Централна Африканската република би могло да доведе до по-успешно прилагане на политика в областта на горите, което да генерира растеж. А, важно е обаче да се работи а, по изграждане на устойчиви горски стопанства, като се съобразяват с правилата, въведени от ФЛЕКТ. Тези отношения могат да бъдат укрепени и по линия на законодателството, ако се работи съвместно с правителството и различните компетентни органи. може да се подпомогне и разработването на по-успешна политика в областта на горите. Комисията ни увери, че неправителствените организации могат да подпомогнат тези процеси и според мен властите, правителството на Централно Африканската република приветстват тази възможност. Има системи за сертифициране на добива на дървесина. Това до някъде улеснява усилията, но е необходимо да бъдат насочени а, средства и в други области. Струва си на този етап да споменем предизвикателствата пред по-успешния надзор и изпълнение и необходимостта от това всички да са съпричастни. Не бива да забравяме за прилагането на системата за сертифициране, въвеждането на лицензии и разрешителни – в моето обобщение се споменава и друг ключов въпрос. Той е свързан с лицензирането на а, сечта в горските масиви. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Сега можем да започнем обсъждането. Господин Мартин от социалистите е поискал думата. Благодаря, господин председателю. Като докладчик сянка за социалистите приветствам доклада и приемам най-общо казано заключенията, които ни представи докладчика. Разбира се, остават е, още въпроси, свързани с доклада за Камерун и Конго. Тъй като аз в най-общи линии съм съгласен, ще спомена само някои е, точки свързани с поразумението. Първо за Централно-Африканската република. Приветствам споразумението, но малко ме притеснява въпроса за местното население в Централноафриканската република. Не бих искал ние да е, окоръжаваме дърводобива е, в е, джунглата за сметка на местното население. А пък е, Централно Африканската република ще наблегне на въпроса за собствеността върху земята. И още нещо пак във връзка с Централноафриканската република. Не съм убеден, че това споразумение е подплатено с достатъчен ресурс, който би осигурил ефективно прилагане. Що се отнася до Либерия, там нещата са по-различни трябва да отчетем постигнатото от властите в Либерия. Нашите колеги сигурно си спомнят е, ужесточените гражданска война а, е, там. И Либерия, според мен, постигна огромен напредък след 90-те години. Е, въведени са минимални стандарти, зачитат се правата на работниците до голяма степен. Така че развитието в Либария е в положителна посока и се надявам, че ще продължим да наблюдаваме изпълнението на това споразумение и споразумението с Централно Африканската република за да опазим околната среда, а не да й вредим и да се регламентира дърводобива до 2013, тъй като все пак споразумението е доброволно и бихме могли след това да преминем към едно правно задължително такова. Да, имаме редица такива подобни споразумения, които в момента се прилагат в Конго, в Камерун, Нека сега дам думата на следващия докладчик в сянка. Катрин Бирда, либералите. Благодаря, господин председателю. Аз също бих искала да приветствам този опит да се регламентира, да се защитат природните области, като имаме предвид, че при нас потреблението се увеличава. Аз бях в Либере миналата година, видях един такъв склад за дървесина в столицата. Имаше един военен камион, който товареше нелегално добита дървесина. Така че въпросът сега, пак опира за принудителното изпълнение ние следва да предвидим достатъчен ресурс за тези страни, за да можем да ги подпомогнем. Можем да имаме голям брой споразумения. Обаче, ако те не се прилагат, то тогава не си струват и хартията, на която са написани. Що се отнася до споразумението с Индонезия, е, чувала съм, че те се съобразяват с нас, но изнасят огромни количества тропическа дървесина за Япония. С тях едва сега започваме преговорите, така че би трябвало да водим разговори и с Япония за поведението им и за това, че е, тяхното поведение е в разрез с споразуменията. Това, което ме тревожи най-силно е свързано с доклади за а, е, дървесни стърготини, които всъщност са един отпадъчен продукт, който се доставя в Европа за захранване на електроцентралите, които работят с биогорива. Тези стърготини са от тропическите гори. Много е трудно да бъде проследен происхода на този вид дървесен продукт. И аз чувам, че дърветата всъщност биват насичени по този начин. Благодаря. Зелените имат думата. Отново докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата. Няколко неща, които, прочим, Давид е, напомни. На времето съвета за сигурност беше наложил ембарго върху износа на дървесина от Либерия, тъй като, Либерия, тъй като това беше конфликтна е, дървесина. Е, и износът финансираше войната в Сиера Леон. Междувременно настъпилите събития са, са интересни. Това е, в, в Либерия имаме една от най-сериозните тропически гори в Африка с сериозно биологично многообразие. Също така в целия басейн на Конго въпросът за автохтонното население непрекъснато поражда загриженост. Първо на, на вниманието на, на докладчицата Нека напомня, миналия път постигнахме е, внасенето на въпросите за Конго в тази връзка в пленарната зала, с пленарна дискусия. Правилно е това, така и трябва да постъпим, за да може да се постигне максималната степен на легитимност е, на онова, което решаваме тук. И е, на второ място, адресирано до комисията, Европейската е, след приемането на решенията за Камерон е, и за, и за Конго, е, комисията бе поела ангажимент пред парламента да го държи в течение за изпълнението на споразуменията и за участието на всички заинтересовани страни, в това число на гражданското общество, с възможност всички заинтересовани страни да отправят критични бележки към изпълнението на споразуменията. Добра воля бе заявена от комисията, както казах миналия път, докъде са стигнали нещата. Опасявам се, че междувременно процесът малко е позатихнал. Готова ли е комисията да поеме още веднъж ангажимента и в по-голяма степен да включи Европейския парламент в наблюдението на тези споразумения, така че те да бъдат на висотата на нашите надежди, свързани с тях. И накрая господин Чарлз, Обединена левица. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика в Сянка, когато аз ще заместя. Днес няма възможност да бъде тук. Помолиме също така да споделя някои бележки, свързани с този доклад. Изразяваме на общо подкрепа за основните положения. Приветстваме възприятия подход в доклада, би трябвало да окръжим всяка стъпка, която е предприята към ограничаване на нелегалния дърводобив, който води до обезлесяване. А, нашата група е притеснена от положението в Либерия и искаме да обърнем повече внимание на положението там и да припомним, Помним, че те до 2003 година бяха подложени на ефекта от регионален конфликт, който частично а, бе породен и от нелегалната експлоатация на дървесния ресурс на Либерия. Търговията с дървесина за Либерия се явява един исторически обословен факт, и той засяга и туземните общности и следователно бихме искали да попитаме докладчика дали можем да призовем комисията да представя редовни доклади за постигане на предък по прилагането на споразумението. Може би парламента трябва да изиска годишно да се представят такива прегледи. И на последно място искаме да повдигнем един по-общ въпрос за либерийското население. 85% са под линията на бедността там. И съответно най-бедните имат един единствен източник за доходи и това е да се занимават с нелегален дърводобив този смисъл парламента и комисията трябва да възприемат един холистичен а, подход, да имат предвид економиките на тези страни и да бъде отразено и положението на туземното население, нещо, което Дейвид Мартин и докладчика в Сянка вече споменаха. И трябва да внесем съответните изменения. Благодаря, казва председателя. Давам думата на госпожа Хаконе от комисията или господин Болевар. И двамата ще вземете думата. Моля ви да бъдете много кратки. Брюневал, Комисия Европейна. Джон Брюневал, Европейска комисия. Ние благодарим на вашата комисия за проявения интерес към споразумението и оказаната ни подкрепа за сключването и на двете споразумения. Отбелязваме препоръката на комисията и заключенията, съдържащи се в мотивите. Що се отнася до Централно Африканската република, вероятно бихме могли да кажем, що се отнася до местното население. Наистина, въпросът бе повдигнат в хода на преговорите. И а, информацията от чисто практически характер, която бих могъл да споделя днес с вас е, че първо Централноафриканското правителство проучва, а дори отива и по-далеч за в регламентирането на гори на местните общности. И а, на второ място споразумението съдържа определени клаузи, които трябва да бъдат доразвити и са в пряка връзка с въпроса за правата на местното население. Що се отнася до финансовата подкрепа, реална е нуждата от такава финансова подкрепа от страна на Европейския съюз. Знаете, че споразумението не предвижда финансови ангажименти тази помощ би мигла да бъде отпусната от Европейската комисия, която тя вече и прави. Наскоро Европейската комисия отдели 6,7 милиона евро за изпълнението на споразумението. Оттам нататък ще се финансират и някои конкретни проекти, в това число на местното население, на местните общности, а и на международни неправителствени организации. Обаче подкрепата на отделните държави членки е напълно необходима за да се гарантира пълното изпълнение на тези споразумения. Повтарям, съществена е подкрепата на държавите членки за изпълнението на плана за действие ФЛЕКТ. Що се отнася до връзката между обезлесяването и, и, и съответно намаляването на парниковите газове от една страна и флект от друга, ние наистина споделяме това мнение – Пита се как можем да противодействаме на обезлесяването, когато не е на лице добро стопанисване на горския фонд. И флект и всичко останало е, е, от, за горския фонд е в тясна връзка с борбата с изменението на климата. Това, разбира се, ние знаем. Благодаря. Ще дам думата на колегата Джулия Фалконе да е, разясни и други неща. Благодаря. Е, Джулия Фалка на Европейската комисия. Ще бъда съвсем кратка. Участвах в разговорите с, с Либерия през последните няколко години. И е, е, мисля. Всичко, което се каза за споразумението с Либерия е точно така и, и е от значение. Първо трябва да кажем, че на политическо равнище преговорите се ползват с най-висока подкрепа от либерийска страна, отчасти по исторически причини, отчасти поради това, че търговията с дървесина бе такъв ужасяващ елемент от гражданската война. Сега е, търговията с дървесина е, е, е жизненно важна за възстановяването на, на страната и съответно отношението с Европейския съюз се вписва в този контекст. Та, що се отнася до хода на преговорите? Approached, uh, engaging with communities and with um, different... Що се отнася до подхода на, на правителството, uh, участието на различните заинтересовани страни, можем да кажем, че констатациите ни са превъзходни. Капацитет обаче липсва. Е, ние го знаем, е, комисията и държавите членки се опитват да програмират подкрепа, за да попълнят тази празнина – Имаме вече внесени предложения на стойност 10 милиона от Европейската комисия и още от Великобритания и от други държави членки. Process forward implementation very quickly. Just for your information, the first um, meeting... За ваше сведение, първото смесено заседание за изпълнението на споразумението е насрочено в, към края на месец март тази година в Либерия. Доста време наистина е, е изтече от подписването на споразумението до формалната му институционализация и приключването на процеса на ратификация от двете страни. Това, това е едно. Друго, е, въпросите относно докладването и най-вече е, осведомяването на парламента. Отбелязваме си за сведение това. Съгласно всяко такова споразумение е, се предвижда отчетност, <clears throat> определено под формата на публични годишни доклади, както и доклади за констатациите на, на е, смесените мисии е, ЕС представители на правителството от партньорската страна. И ние с удоволствие ще актуализираме информацията, с която разполага парламента. Вероятно, ако парламентът сметне за необходимо и в рамките на пленарна дискусия. Но на, нашето намерение е редовно да ви осведомяваме за изпълнението на всяко споразумение. Благодаря. Имаме още малко време преди заседанието на координаторите. Нека чуем докладчицата за кратки заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Наистина съвсем накратко. Отправям сърдечна благодарност към всички колеги за мненията, за бележките. Разбира се, аз съм готова да продължим дискусията по всички пунктове, в това число за е, автохтонното население, за, за защитата на неговите интереси, е, това не подлежи на съмнение. Наистина е така. Нека само посоча, че в Либерия до 2003 година бушуваше война и ако сравним напредъка на Либерия от тогава насам с напредъка на Европа, при подобни обстоятелства, мисля, че е, няма от какво да се оплачем. Подходът е правилен. Е, с удоволствие ще възприема идеята за пленарен дебат, е, както предложиха докладчиците в Сянка. Благодаря и на комисията за решителната подкрепа за информационното обезпечаване, което е безупречно. Благодаря на всички ви. The deadline Крайен срок за изменения и допълнения 6 март до 18 часа. Ще се гласува по график на следващото ни заседание в края на месец март. Тъй. тъй като ам, становището на, на, на съвета по отношение на, Южноафриканска, на Централно Африканската република вече е на лице. Така, с това приключваме първата част от днешното ни заседание, сутрешната част. Сега незабавно при закрити врата пристъпваме към заседание на координаторите.